Ah, okay, good. Uh, good afternoon to all. Здравейте. Искаме да започнем заседанието. Благодаря ви, че сте почти на време. Всички важни хора присъстват. Добре дошли на всички. Имаме някои неща, които да обработим. Утре, утре ще имаме обмен на мнение с четирима министри на финансите. Германия, Ирландия, Италия и Холандия. Френският министър се отказа вчера, защото той ще бъде с президента, ще подготвя неща свързани с националния с националния празник. Ще има парламентарни съвещания. Но германският министр ще бъде новият ирландски министр, и, и, италианския и холандския министр. Три министри и с, с голям опит. Ирландският министр е нов. Така че мислим, че това, което имаме като опит от Тексе, ще може да приложим и тук, ще може да потърсим нови стъпки и нови споразумения на международно равнище. Тоест, ще има възможност за въпроси, за отговори. Всеки от министрите ще има 5-минутно изложение, след което ще има възможност за въпроси и отговори. Значи, кратки въпроси, кратки отговори и да видим как ще протекат нещата. Освен това, имахме изслушването на комисар Журова. Това, пред, това пое заместник-председателката. Имаше персонална промяна миналата седмица и аз трябваше да бъда в немската група. Освен това, имахме пътуването в Португалия. Имахме и пътуването в Кипър миналия уикенд. Протоколите ще са скоро налични. В Португалия въпросите бяха по-отворени в Кипър. Явно влиянието на тройката и на банковата криза е, беше видимо. Много неща бяха там предрешени. Това беше общият ни, общото ни впечатление. Имаше обаче и на двете места отворени въпроси. Освен това имахме, получихме продължение на мандата до декември. Това е последното продължение. Тоест имаме, имахме година и половина и през ноември или декември трябва в пленарната зала да представим крайния доклад. Това е основното, което исках да споделя с вас. Днес <clears throat> ще разгледаме проекто доклада и препоръките. Искам да благодаря на секретарята и на двамата докладчици, са докладчици Епеков от и Петър Ежек. Благодаря им за сътрудничеството. Преводите са също налични, така че всеки може да прочете текстовете на матерния си език. Няма да говоря прекалено дълго. Знаете, че много работа е вложена в тези текстове. Със сигурност политическите групи ще имат допълнения. Трудно е оценката на документите да протече без това. Освен това, трябва да говорим и за мисиите, които бяха проведени за установяване на положението. Освен това, в анкетната комисия Панама, въпреки ограничените ни права, трябва да се говори за някои процедури по определени въпроси, например участие, сътрудничество, наличност на хора, невъзможност за достъп до документи и така нататък. Не искам да правя оценки, обаче искам просто да кажа с какво ще се занимаваме. Сега давам думата на докладчиците ЕПЕ. 10 минути за ЕПЕ, след което докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря и за коментарите. Аз съм съгласен с вас. Наистина имахме нашата работа. Трябваше да работим при тези условия. Достъпа до документи беше до някъде ограничен. Благодаря на всички за присъствието. Благодаря и на секретарията на, на комисията. Те бяха много професионални и много ни помогнаха. Освен това, благодаря на политическите групи за, писмените, за писмения им принос. Сега, форматът анкетна комисия, той се развива, но е, виждаме, че имаше голям интерес, голямо участие и висока степен на професионализъм. Колеги, преди да се впусна в подробности, нека се спра на общата ситуация, ние трябваше да видим факти и цифри, които да заложим в заключенията си. Това бяха заключения, свързани с нашата работа. Този доклад трябва да стъпи на една такава рамка. Сега какво, ста... за какво става точно дума? Форматът. Форматът е доклад от три части. Първата част съдържа реш... заключенията на комисията, както споменах, след това следва препоръките и третата част съдържа един анекс, едно приложение, в което се виждат всички дейности на комисията. Ние двамата искахме да има включващ процес. Е, времевият график беше много ограничен. Нямаше много възможност да продължаваме нашата дейност много. И това беше условието, при, под което, при което работихме. Затова ви моля да, бъде, да бъдете настроени за компромиси, да бъдете гъвкави ние ще чуем всички коментари от групите. Срокът за изменения вече изтече, ние подготвяме компромисите и нека помним, че искаме да изпратим силен сигнал на гражданите, на комисията. А сега ще се спре на съдържанието на доклада. Най-напред избягване на данъчното облагане и укриване на данъци ще има списък за несътрудничещи юрисдикции. Нашето заключение е, че това е инструментално и една такав, такъв списък ще е инструментален, но структурата е много неясна. Законодателството на Европейския съюз предполага, предполага и рискови трети страни. Ние видяхме, че има лошо сътрудничество, липса на сътрудничество между данъчните власти на държавите членки и правоприлагащите органи при борбата срещу прането на пари. Това е нещо много важно, което ще залегне и в нашата препоръка. Посредниците. Посредниците са нещо много централно. Държавите членки не успяват да регулират тази материя. Ние погледнахме правната уредба, ролята, отговорностите на банките, посредниците, адвокатите, счетоводните фирми, попечителите. Те имат ключова роля за създаването и регистрирането на несъществуващи компании, компании фантоми. И това е много важно при прането на пари. На следващо място, развиващите се страни. Ние заключаваме, че има нелегални практики, свързани с третите страни. Това го чухме и при изслушванията, за това обаче трябва да работим заедно с третите страни. Хората, които подават сигнали, те трябва да бъдат защитени, това е ясно. Трябва тук много мерки. На следващо място институционално сътрудничество. Тук видяхме, че има липса на сътрудничество между нашата комисия и съвета. Това бе споменато и от председателя. Освен това, Ясно е, че трябва да увеличим усилията си по отношение на борбата с нелегалните схеми. Освен това, видяхме, че има много няколко случаи, които можеха да бъдат идентифициране на лошо управление, на лошо прилагане на, например, на директивата за административно сътрудничество и директивата за и законодателството за борба против прането на пари. Тук в тази област имаше случай на лошо прилагане на законодателството. Сега препоръките мога да кажа, че вече сме включили много от коментарите на докладчиците в сянка. Ще се спра на някой от препоръките. Съветът и комисията трябва да увеличат своите усилия и да дадат повече средства за борба срещу хората, които нарушават законодателството и те трябва да бъдат подведени под отговорност. Реципрочността е важен принцип. На европейско равнище този принцип трябва да продължи. Трябва да има добро, добър обмен на информация и прозрачност. Статистиката за избягване на данъчното облагване и укриването на данъци е важна. Тук трябва да има списъци, включително и списъци на трети страни. Ние се застъпваме за, за забрана на данъчните амнистии и правим препратка към доклада на таксе, в който се казва, че е хубаво да се създаде един общ център за борба на, срещу прането на пари и укриването на данъци. Вземаме предвид и саморегулираните професии – трябва да се борим против укриването на данъци на глобално равнище. Трябва да се организира глобална среща на върха за преустановяване на банковата тайна. И накрая имаме нужда от законодателство на европейско равнище за защита на хората, които подават сигнали. И в заключение смятам, че Имаме много силен текст, който може да бъде още повече засилен с вашите изменения. Важно е да си сътрудничим в това отношение. Надявам се да достигнем до добри компромиси, приложими компромиси. Надявам се да може с мнозинство да ги приемем. И така с тези кратки забележки се надявам на по-нататъчно конструктивно сътрудничество и с интерес очаквам вашите коментари и идеи. Благодаря господин Кофот за този преглед, който ни представихте и за активната воля да се намери още по-голямо мнозинство. Това е много важно а, и ако искаме да постигнем някакви промени. А сега господин Ежек Петър има думата. Благодаря господин председател. Ако ми позволите да допълня казаното от ЕПЕ и да подчертая някои от елементите. Едно от основните заключения от а, тази дейност е, че практиката практиките, установени в досиетата от Панама, нямаше да се случат, поне нямаше да се случат в такава степен, ако националните правителства и комисията бяха поели своите отговорности и бяха действали по-проактивно, за да подобрят приложат и осигурят правоохранителни мерки за европейското законодателство. За нас съществуват конкретни доказателства за лошо администриране, нещо, което е отразено, разбира се, и в доклада. Бих споменал параграфи 57 и 58, които са свързани с изпълнението на директивата за борба с прането на пари 3 и а, са заведени процедури за нарушение срещу конкретни държави членки, защото има пропуски в изпълнението на споменатата директива. Поставя се под въпрос и ефективността на процедурата, наказателната процедура за а, прилагането на мерките в държавите членки. Като не се отговаря адекватно на тези пропуски, държавите членки не изпълняват, не прилагат разпоредбите от директивата за борба с изпирането на пари, Посочва се също така, че и комисията не успява да приложи тези разпоредби, като гарантира необходимия режим. Параграф 95 посочва, че властите в държавите членки не успяват да осъществят ефективния надзор над финансовите институции, дори и след оповестяването на информацията от досиетата от Панама. Това са институции, които носят отговорност за сериозни нарушения на националните разпоредби, които са пряко свързани с директивата за борба с изпирането на пари. Параграф 135 посочва, че липсата на сътрудничество от страна на комисията и съвета създава бариери пред достъпа до документи, което е нарушение на принципа за сътрудничество. Липсата на сътрудничество създаде сериозни препятствия в нашата дейност. Нещо още по-важно и по-тревожно е фактът, че комисията не залага достатъчно ресурси, за да изпълни задълженията си за надзора и изпълнението на разпоредбите по директивата за борба с прането на пари, както става ясно с делегираните актове за високорискови трети страни, където е установено лошо администриране. Там виждаме, че комисията вече подхожда по-сериозно и се подготвя за бъдещата дейност. По отношение на препоръките се радвам, че достигнахме лесно съгласие за политическите препоръки с ЕПЕ и тук аз ще поставя фокус върху по-голяма прозрачност, как да се регламентират дейността на посредниците, а също така и с действителните собственици. Докладът посочва, че е жалко, че Европейския съвет блокира действителната собственост за тръстовете. Предлагаме по-сериозни режими на санкции срещу избягването на данъци, данъчните измами и изпирането на пари. Със сигурност трябва по-добър обмен на информация между данъчните служби, но и между звената за финансово разследване. Необходими са и повече ресурси за данъчните администрации, но също така и за звената за финансово разследване. По отношение на лицата, подаващи сигнали за нередности, вече беше посочено, че е необходимо общо европейско законодателство за тяхната защита. По отношение на междуинституционалното сътрудничество и правата на анкетната комисия, мисля, че анкетната комисия заложи подход, който посочва че трябва да се въведат сериозни промени, така че да има по-сериозни резултати в бъдеще и парламента трябва да обмисли този въпрос. В Американския конгрес вече съществува един доста добър пример в тази насока. По отношение на препоръките бих искал да допълня, че някои могат да бъдат внесени в настоящия преглед на директивата за борба с изпирането на пари. Някои се обсъждат и на тристранните технически срещи. Знаем обаче, че поне някои от държавите членки блокират някои от основополагащите реформи към по-голяма прозрачност. Надявам се, че ще има солидно съгласие между политическите групи по доклада и това ще подсили нашия мандат за преговорите за прегледа на директивата за борба с изпирането на пари със съвета и като цяло за по-голяма подкрепа която да способства по-доброто прилагане на препоръките. И накрая бих искал да посоча, че това е най-добрия проект от доклад на комисията ПАНА и се надявам, че ще получим вашата подкрепа за него. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Много благодаря на двамата съдокладчици по доклада. Бих искала още веднъж да подчертая, че в комисията могат да се внасят препоръки и изменения и по двете части на доклада. В пленарната зала могат да се внасят предложения само по препоръките. Колегите, членовете на комисията могат да внасят такива изменения, но след решението на доклада в пленарна зала само по препоръките. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Колегата на Лудек Нидемайер от НП. Благодаря. Благодаря, господин председател. На първо място ще посоча, че това беше много интензивна и задълбочена работа по много важни теми, които са част от нашата основна, нашето основно начинание да подобрим режима за данъчно облагане в Европейския съюз. Нека посоча, че докладът предоставя един обстоен преглед по покритите въпроси, които се засягат в досиетата от Панама и законодателните режими, които въжат през последните няколко години, където има има сериозни пропуски. В доклада са включени констатации от много заседания и мисии, които бяха проведени в рамките на комисията ПАНА. Информацията и документите на разположение на комисията бяха много обемисти, а са докладчиците са сумяли констатациите и информацията да бъдат надлежно отразени в доклада. Оценявам усилията да се отговори на нашата молба след заседанието на докладчиците в сянка след публикуването на доклада. Вярвам, че има елементи, които могат да бъдат доизчистени, доизяснени, най-вече по отношение на времето, графика. Досиетата от Панама покриват данни още от 70-те години. Това трябва да бъде отчетено. Времевия график за нарушенията трябва да бъде ясен. Доказателствата в подкрепа на тези констатации трябва да бъдат от същите времеви а, срокове те няма да бъдат толкова надлежни, ако не са разгледани в съответните времеви рамки. И няма как да се подобрят законодателните рамки, ако се позоваваме на случаи от миналото. И мисля, че това наистина много ще спомогне и за обоснованите заключения. Очевидно, както и в случая с препоръките, ще разгледаме доклада много щателно и ще излезем с наши предложения за изменения. Имайки предвид обаче сложния характер и обема, обме, обема на работата, нещата са много добре свършени. По отношение на препоръките, които получихме едва миналата седмица, бих подчертал, че те са от ключово значение в рамките на нашата дейност, както видяхме в препоръките по такса 1 и такса 2. Ако те са добре обосновани, голяма част от тях ще могат да потикнат комисията да излезе с законодателно предложение. И това е много важна част от нашата работа и трябва да обърнем сериозно внимание. Радвам се, че с докладчиците са заложили в препоръките елементи, които са пряко свързани с доклада. Структурата на доклада е логична и можем да намерим доказателства и по съответните препоръки. Оценявам и съм съгласен с голяма част от препоръките в доклада. Например, да се обърне по-голямо внимание на въпроса за управителите на финансовите състояния и прилагането на законодателните режими в държавите членки. Освен това е изключително важно да наблегнем и на а, директивата за борба с изпирането на пари, редакция 5, която в момента подлежи на дискусии и съм сигурен, че ще намерим компромис с съвета, защото тази редакция на директивата може да затвори голяма част от вратичките в законодателството. От друга страна е много много важно да уважаваме мандата на комисията ПАНА, да не се излиза отвъд тези граници. Освен това е важно да се спрем и на въпросите, които са засегнати от различни доклади и нямат пряка връзка с дейността на комисията ПАНА. Мисля, че спазването на мандата и предоставянето на обосновани препоръки е ключов компонент, така че да постигнем резултатите в преговорите с комисията и съвета, така че да се подходи сериозно към нашите препоръки и ще предприемем необходимите действия. В препоръките, разбира се, има и някои елементи, с които съм съгласен, където според мен трябва да се проведе по-задълбочена дискусия и можем да ги засегнем в нашите изменения. Не съм сигурен, че е толкова лесно в законодателството може да се посочи какво е неморално. Бих искал да има повече подробности за това каква е позицията на съдокладчиците по отношение на а, специализираната група група ФАТКА и а, също така а, извършването на комплексна проверка. Как комплекс, комплексната проверка може да се гарантира, че е с високо качество? Така че наистина с радост ще участвам в дискусиите по тези въпроси. Не смятам, че трябва да се включват толкова много елементи в законодателната рамка, защото според мен наистина залагането на високи стандарти е гаранция за това как в рамките на законодателния режим могат да се постигнат резултати, но това е част от бъдещите дискусии, така че да се постигне необходимия баланс в доклада. Както казах, ние ще внесем някои изменения. На този етап обаче оценявам работата на колегите в комисията ПАНА, на секретарията, на председателя и всички колеги, най-вече са докладчиците, които са свършили отлична работа. Смятам, че това е много добра основа за изготвянето на на доклада, който ще бъде много важен и в рамките на нашите усилия. Благодаря. Благодаря, Луде, казва председателя. По отношение на мандата, Наистина тук има допълнителни елементи, защото трябва да се направи последваща дейност от дейността на такси 1 и 2. Наистина саморегулирането на базата на констатациите от досиетата от Люксембург също трябва да бъде отчетено. Но така или иначе ще продължим интензивните дискусии. Благодаря за позицията и мисля, че това е добра основа за съвместната ни работа. Колегата от ЕКР, господин Ангел Джамбаски, не е тук в залата и няма и представител. А, може би е от не се е върнал от мисията си в Кипър, а сега колегата Мигел Урбан Креспо от ГУЕ има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. На първо място бих искал да благодаря на докладчиците за представянето на един документ, който според мен съдържа много добри препоръки и отразява много добре ситуацията. Въпреки всичко обаче смятам, че гражданите очакват много повече от нас. Трябва да изпратим ясно послание от името на парламента, най-вече имайки предвид случилото се миналата седмица в Страсбург. Бих искал да припомня нещо казано от Виктор Юго. Бъдещето има много измерения. За някои, за по-слабите, то е недостижимо. За смелите бъдещето е една възможност. Днес, уважаеми колеги, мисля, че трябва да бъдем смели. Смятам, че документът може да постигне много повече, да обърне внимание на повече елементи, които сега не присъстват в текста. Например, по отношение на избягването на данъците и данъчните измами, смятаме, че това са явления, които са пряко свързани и с тероризма, нарушението на социалните права политиките, демокрацията в държавите членки. Общата политика на Европейския съюз за задаването на една обща рамка за капиталите и стандартите за капиталите, Организирането на данъчния режим означава, че това ще води до по-голямо обесценяване и липсата на инвестиции и развитие, нещо, което обаче трябва да бъде отстранено за нашите граждани. Недопустимо е, че в економическото пространство има страни, които са данъчни обежища има много скандални форми на тези практики, данъчния дъмпинг, всички престъпни лица в нашите страни инвестират и крият средствата си в страни като Андора, например, където липсва необходимото данъчно сътрудничество. Много по-низки са данъчните ставки. Използват се формули, с които трудно може да се установи кой е реалният собственик. Ето защо се борави с принципа на тайните, но няма комплексна проверка. Ето защо трябва да помислим за някакви санкции, като например временното преустановяване на взаимоотношенията с тези страни, мораториум на търговски споразумения, двойн... споразуменията за двойно данъчно облагане. Всичко това в доклада посочва кои са заинтересованите страни, но не се обвиняват банките, защото много често банките участват в тези схеми за пране на пари, укриване на данъци, а ние трябва да разгледаме капиталите, а не броя на офшорните дружества. Трябва да имаме необходимите данъчни отговорности за крайните потребители. Трябва да имаме международен регистр за крайните потребители, регистър, който да не позволява избягването на данъци. Докладите от такс 1 и такс 2 са пряко свързани с борбата с изпирането на пари. Тук отбелязваме напредък, но трябва да отбележим напредък и по отношение на санкциите. Трябва да отчетем препоръките и на много експерти и изслушванията, проведени в комисията Пана, където се говори а, за санкции като а, премахването на банковия лиценз. Знаете, уважаеми госпожи и господа, че това е много комплексна тема и тя не е неутрална. А, трябва да говорим за способстващите фактори и да спрем да говорим само за посредниците, както е посочено в документа. Освен това, смятаме, че критериите по отношение на черния списък е неприемлив, най-вече по отношение на работата на специализираната група в областта на данъчни, данъчните въпроси. Сътрудничеството в областта на обмена на информация не трябва да спира само до рисковите страни. Трябва да включим и страни с по-низки данъчни ставки под определен прак и европейски страни, които не отговарят на заложените критерии. Още веднъж благодаря за положените усилия, за свършената работа, за предложената рамка на работа. Ще внесем някои изменения, за да се опитаме да отразим промените, които искаме, така че да получим документ, който да ни отведе стъпка по-напред в законодателството, за да отразим всички тези елементи, които са от основно значение според нас и смятам, че наистина трябва да бъдем смели. Председателя, благодаря на колегата Креспо от името на ГУЕ. Ако ми позволите един коментар, наистина тук трябва да имаме предвид комплексната проверка и ролята на държавите членки. Тук имам някои съмнения за режимите в държавите членки, но трябва наистина да се стремим към една справедлива данъчна политика, но съм сигурен, че на по-късен етап ще говорим по тази въпрос. Например, Малта, където съществува един режим, с който с 30% пункта се намалява данъчната ставка, наистина това не е справедлива политика. За кратка бележка ви давам думата и след това продължаваме. Да, господин председател, знам, но това, този доклад не е със законодателна сила. Аз мятам, че наистина трябва да отразим положението в различните държави членки и различните институции и едва тогава можем да преминем към законодателство. Благодаря. Следва госпожа Моли Скот Катко от Зелените. Like Благодаря. Искам да повторя казаното от колегите за отличната работа на докладчиците. Искам да благодаря също и на секретарията за положения труд. Ние подкрепяме тези три документа. Един за дейността ни, едно за препоръките, едно за констатациите. Но има и някои излишни неща, що се отнася в препоръките. Въпреки това, това е добра отправна точка. Обзорът на дейността трябва да включва и докладите от посещенията ни както и други документи, които сме работили, за да могат хората, които се интересуват, да могат да следят работата на ПАНА и в бъдеще. По съдържанието ние подкрепяме основните консултации на докладчиците за избягването на данъци данъчни измами, за изпирането на пари, за посредниците и по други въпроси. Няма достатъчна законодателна рамка и изпълнение от държавите членки както и изпълнение и надзор от страна на комисията. Освен това има не спазване на принципа за лоялна конкуренция с останалите институции и анкетната комисия ПАНА. Относно директивата за административното сътрудничество се казва, че няма неизпълнение. Твърди се, че няма неизпълнение по третата директива за изпирането на пари, но ние считаме, че това не е вярно и, това ще бъде проверено допълнително от нашите юристи. Относно не доброто администриране, в доклада на Малтийското звено за финансови разследвания е, също и на германското звено. Дейността на люксембургските власти по проследяване на избягващите плащането на данъци са все уязвими страни. В препоръките се казва, че ние нямаме достатъчно правомощие, което е било спътка в работата ни. Знаем, че съветът нямаше желание да работи с комисията ПАНА и ние няма да постигнем нищо, ако разчитаме само на държавите членки. Затова трябва да намерим по-изобретателни начини да укрепим правомощията ни. Трябва да се разгледат и основните проблеми в панамските документи, а именно избягването на данъци, като се използват наличните структури в Европейския съюз, включително тези в Лондонското Сити. Всичко това е в ущърп на гражданите, най-силно са засегнати най-слабо развитите държави. Трябва да има по-силни действия срещу посредниците. Но господството на пазара на четирите най-големи четоводни фирми не е упоменато в доклада, които управляват цялата сфера на счетоводната дейност и финансова експертиза и данъчно планиране. Трябва да се внесат някои изменения в това отношение. Виждам, че времето ми чита, но само още една минута. Ние трябва да сме едини. Ние трябва да защитаваме отделни национални интереси, тъй като тук ние работим в интерес на всички европейски граждани. Аз съм британка, но зная, че това, което намерихме в досиетата от Панама, създава проблеми и по отношение на дейността на Лондонското Сити на отвъдморските територии. Неревностите в Обединеното кралство трябва да бъдат разрешени преди да се договори споразумението за излизане на страната от Съюза. Благодаря ви за приятното време, което прекарахме в разследванията, извършвайки това разследване. Благодаря. Благодаря. Наистина така е. За Великобритания законите гласат, но британците би не контролират своите е, из... отвъдморски територии. Марко Вали. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също на двамата докладчика, тъй като отново те свършиха отлична работа Проблемът е, че има множество добри препоръки, но трябва да включим и още една препоръка, именно те да бъдат изпълнени. На последното пленарна сесия в парламента относно докладването по страни, ние направихме стъпка назад, според мен, тъй като беше въведено изключение за мултинационалните компании, които са извън Европейския съюз. Мисля, че това беше стъпка в обратната посока. Имаме препоръки на ПАНА, на такса 1, на такса 2, на ЕКОН, но а, от друга страна се предприемат законодателни мерки, които разводняват а, тези препоръки. В доклада бих искала да се посочи, че трябва да има докладване по страни, като се посочат някои конкретни елементи, така че да правим по-висока амбиция, а не само да се предлагат варианти, такива каквито бяха прияти на последната пленарно заседание. Що се отнася до черния списък, е, трябва да се изисква спазването на принципа на еквивалентност по отношение на трети страни. Ще направя някои препоръки в е, изменение в тази насока. Аз е, считам, че трябва да се намери някакво средно положение, що се отнася до включването на определени юрисдикции, включително тези, които се визират в досиетата от Панама. В Европейския съюз не трябва да се проявява толерантност в това отношение. Ние трябва да бъдем много строги, трябва да отстояваме суверенитета ни, иначе ще платим висока цена под формата на дисбаланси, които се появяват в резултат на подобни дейности. за ролята на банките и на посредниците, които отказват да съдействат и които улесняват е, неплащането на данъци. Може да се помисли дори за отегляне на банковите лицензии. Аз бих е, подкрепил подобно предложение. Банките са най-големите посредници в случая. Трябва да се направи нещо повече, тъй като банките са обхванати от законодателството на Европейския съюз. Те са тези, през които а, преминават а, парите и трябва да сме по-строги по отношение на банките. Трябва да предприемем действия там, където е възможно и да заемем твърда позиция. Укрепването на законодателството, а, що се отнася до изпирането на пари, и внасянето на повече прозрачност е нещо, което е, също е необходимо. Трябва да се обхванат както субектите с стопанска, така и с нестопанска цел. Трябва да сме по-взискателни по разкриването на реалните собственици. Колегата Моли от Зелените каза, че анкетната комисия трябва да има разследващи правомощия. Относно групата за кодекса на поведение в съвета, в доклада трябва да се включи препоръка да се направи много щателна проверка на това какво е свършила тази група след 12 19 години работа и дали не трябва да се извърши коренна промяна в тази група по кодекса на поведение. Мисля, че текстът е, е много добър. Разбира се, можеше да се включат още неща, но още в началото казах е, колко важно е Европейският парламент и останалите институции да се възползват от тази възможност и да направят е, стъпка напред, да покажат смелост. Това, което видяхме в пленарна зала при гласуването миналата седмица, само дава а, повече аргументи в ръцете на онези, които работят а, против нас. Една допълнителна препоръка би било да се каже, че след като възникне една възможност, нека да ни я пропускаме отново. Защото иначе само ще дадем повече аргументи в ръцете на онези, които са против. Господин Вали, да, вие говорихте за списъка. Спомням си, господин Юнкер каза, че според него в Европейския съюз няма данъчни рави. Би трябвало в списъка да са главно такива страни. Госпожа Капел, благодаря. Благодаря на докладчиците, на съдокладчиците за текста. Той е много обширен, много балансиран и са поставени правилните акценти. Видяхме в Кипър. Е, очаква се нашата е, работа с напрежение, решението, особено заинтересованите страни FIU се интересува какво ще стойте от страна на парламента. И естествено този доклад, когато е готов, той ще е много важен, ще даде много важна информация за заинтересованите страни, комисията и съвета. Защото парламентът дава идеи за борбата срещу укриването на данъци, и всички неща, свързани с LuxLeaks и Панама документите, всички тези неща са много, много важни, очакват се с голям интерес. Така че докладът е важен. В заключенията се казват основните неща, основните моменти, които бяха движещи в нашата работа, например, е, липсващото сътрудничество, сътрудничеството между държавите членки. Трябва по-добро сътрудничество, по-добър обмен на информация. Трябва да има и санкции в определени случаи. Освен това, трябва да имаме и подобрение на кодекса за подобре... поведение. Правилно е казано това в текста. Има, имало е в миналото недостатъци, дефицити, които тук именно в тази група могат да бъдат подобрени. От моя гледна точка мога да добавя едно по-добро, по-добра конкретизация на черния списък. Госпожа Юрова, Журова казва, че трябва да има две различни списъка. Един списък за несътрудничество, несътрудни, за юрисдикциите, които не искат да сътрудничат и за третите страни. Е, тук е, вероятно трябва да имаме един списък, наистина изработен в сътрудничество с американците, с други международни институции. Сега за европейския списък за несътрудничещите юрисдикции е, трябва да си помислим дали е достатъчно да има един списък или пък може би трябва да има една процедура за неизпълняване на законодателството срещу държави членки, които и са именно несътрудничещи юрисдикции. Сега, че националните органи няма достатъчно ресурси, добре, това е така, но имаме по-високи изисквания за обмена на информации. Не бива да затрупваме с информация в такъв случай националните служби, така че те изобщо да не могат да се справят с обработването на информацията. Сега за Кипър и другите държави видяхме в тези страни, че е, има разлики между тези държави. Трябва да ги разглеждаме по-отделно. Сега прането на пари. Много е важно, естествено, и този въпрос. Говори се отново за липсващите черни списъци. Така е. Радвам се, че се споменава. Службата за разследвания, че тя трябва да работи заедно с Европол и с групата Егмон. Това е много важно. Това трябва да остане и за посредниците. Точка 113. Ако изключим нея, би трябвало да се каже, че посредниците, тяхната дейност не подлежи на отчитане. Може би трябва да допълним, че и сенчестия банков бизнес трябва да бъде регули... регулиран по-добре и да има тук повече прозрачност. Казах, нередностите от миналото са е, споменати, това е важно, това е самото стимул за по-добро сътрудничество между държавите. Благодаря, госпожо Капел, казва председателят. С това изчерпахме списъка на докладчиците в сянка. Господин Джампаски все още не е дошъл. Добре, тогава преминаваме към, към ораторите от политическите групи. Том Фантенган Ангелара. Благодаря ви, господин председател. Искам да кажа колко високо ценя динамиката, с която работи тази комисия, да благодаря на секретарията на двамата докладчика, които представиха един цялостен доклад и той е много добра отправна точка за дискусия. Искам да повторя казаното от господин Идермайл, докача в сянка на ЕНЕПА. Трябва да бъдем по-ясни трябва да изчистим текста. Всичко, което е обхванато от законодателството, да бъде изчистено от доклада. Така докладът ще бъде много по-конкретен и по-сбит. По този начин този доклад ще бъде много по-лесен за комуникиране и за разбиране относно ролята на посредниците, на управителите на фондове, за санкциите. Мисля, че всичко е казано и аз няма да добавям нищо в това отношение. Има няколко древнички неща, които ми правят впечатление на първо четене. Първо, регулаторната рамка за борба срещу изпирането на пари. Трябва да настояваме да има ефикасно и съгласувано прилагане. Тук в доклада се казва proper implementation. По-скоро трябва да има кохерентност, последователност, съгласуваност, особено, що се отнася до използването на дефинициите. На второ място обмена на информация между звената за финансово разузнаване и създаването на звено за финансово разузнаване на равнище Европейския съюз. Това е доста амбициозна задача. Считам, че трябва да акцентираме върху нуждата от повече ресурси за националните звена за финансово разузнаване, за да може да е възможен обмена на информация между тях. На трето място трябва да се постави по-силен акцент върху обмена на информация в рамките на, директивата за административно сътрудничество ДАК. Но бих искал да кажа, че националните органи трябва да разполагат с ресурси, за да може реално да осъществяват обмен на информация. Това бяха трите ми коментара. Надявам се, че ще може да ги приемете и ще продължим по-нататък работа. Очаквам компромисните изменения. Му пълно доверие на двамата докладчика. Благодаря много. От името на социалистите и демократите Ели Шла... Шлайн. Е, това е по списък. Ще ви помоля в рамките на две минути. Благодаря на ЕП и на Петър за положения труд за проекто доклада. Радвам се, че има част, която се отнася до международното измерение и най-вече е, има позоваване на развиващите се страни, тъй като те са най-силно засегнати от избягването на плащането на данъци и тъй като това е глобален проблем, трябва да се намери глобално решение. Международните правила са най-ефикасни, когато се прилагат универсално, универсални. И това не трябва да е някакъв изключителен проект като БЕПС. Осъвремяването на стандартите трябва да бъдат под егидата на демократично на организация, например, като ООН. И трябва да се настоява да бъдат прияти нужните мерки, дори тогава, когато няма нужните ресурси за справяне с проблемите. Дори по-богатите държави намират трудности да се справят случая с общите стандарти за докладване на ОСР и за реципрочността, която се изисква. Това може да създаде проблеми за развиващите се страни, които не разполагат с капацитет за събиране на информация. Необходимо е да, те да могат да развият своите експертни способности, да разполагат с време и ресурси. Затова трябва да се предвиди преходен период за тях от резолюци... резолюцията си от юли се посочва именно това. Трябва да имаме предвид, че има конкретни предизвикателства пред развиващите се страни и трябва да се отчитат. Не е справедливо да се включва държава като Либерия и да се изпусне такава държава като САЩ или пък някоя важна държава членка тъй като данъчните политики на Европейския съюз на държавите членки оказват по-широко въздействие, тъй като има и двустранни споразумения, които се сключват. Развиващите се страни губят множество парични ресурси от неплащането на данъци, за това трябва да се намери някакво глобално решение на този важен въпрос и аз ще предложа изменения в тази насока. От ЕКР господин Госпожа Ленер има думата. Благодаря ви за подробната работа, която сте осъществили по този доклад. Той много добре обобщава разговорите, които сме водили в рамките на комисията. Има редица неща, които могат да се направят, за да се подобри доклада, 2.4, където става дума за списъка на държави. Необходимо е да използваме много по-широко този списък. 2.1 Трябва да се подобрят стандартите на Европейския съюз. Трябва да има по-голяма последователност в политиката и в отношенията между Европейския съюз и други страни, а не да се насочваме само към данъчните обежища. Освен това, трябва да видим по какъв начин може да продължи работата на тази комисия в бъдеще, какви инициативи можем да предприемем през следващите пет години. Аз не нямам отговори на тези въпроси, но считам, че всички трябва да помислим по въпроса трябва да обърнем внимание на тези въпроси, защото иначе ще подкопаем законодателните инициативи, ще загубим инерция. Трябва да обмислим също по-голяма степен и ролята на журналистите и на лицата, подаващи сигнали за нередности. Искам да обърна внимание на важността на международните научно-изследователски центрове аз се запознах много внимателно с доклада. Считам, че трябва да се обърне повече внимание на статистическите данни. Има някои съдебни решения, които бих искал да се залича, защото ги поставям под въпрос. Благодаря на докладчиците за отличната им работа. Благодаря. Майте пъкът са Президенте, muy <laughs> Enhorabuena. Enhorabuena también por el trabajo de. Благодаря. Чудесна работа свършиха с докладчиците. И благодарение на тази работа ние може да представим изменения. Базата е много добра. Благодаря и на секретарията. Нека не забравяме целта на тази комисия, защо бе създадена тя и какво искаше да постигне тя. Комисията и съвета не бяха много добронамерени в сътрудничеството си, но гражданите очакват резултати. Те очакват обягването, избягването на плащане на данъци и укриването им да не стане системно. Мисля, че това, което постигнахме, е един добър преглед за това какво липсва в системата. Това, което бе казано, е правилно. Не всеки, който участва в системата, е, отговаря за това, което се случва – всея, всеки орган, надзорен орган, всяка брънка трябва да прави каквото се изисква от нея и то на базата на този общ преглед. В бъдеще, в бъдеще ние може да предотвратим паралелни системи, които да измъкват толкова много енергия и време, и по този начин изсмуквайки пари и средства, които биха могли да отидат за други политики. Говорим за посредниците, банките. Не бива да допускаме това, което се случи в миналото. Трябва да променим перспективата. Ако се създаде център за координация. Това би било чудесна идея. Мисля, че за това могат да послужат нашите препоръки. Ако бъдат използвани за това, това би било чудесно. Има недостатъци в опер... оперативната работа, в законодателството, но с обмена на информация може да постигнем резултати. Трябва да има и независима агенция за защита на хората, които подават сигнали. Фабио Димазе. Благодаря на Епекофът и на господин Есек за тяхната работа. Получихме удължение на бандата. Трябва да укрепим усилията си и екипа си, защото фазата е решаваща. От година вече работим и е важно да имаме един политически резултат. Ще се съсредоточа върху следното. Липсващото сътрудничество със съвета. Тук трябва да сме много точни и да направим препратка към блокираните от комисията директива, директиви и невъзможността да получим повече правомощие. Трябва да имаме право за разпит под клетва на свидетели. И ако хората не казват истината, те трябва да бъдат подведени под отговорност. Сега, тристранните срещи, те ще третират въпроса за директивите за борба срещу прането на пари. Трябва да се закрият всички пробойни в законодателството, свързани с подставените директори на фирми, собственици на фирми фантоми. Тук трябва да внимаваме да няма пробойни в закона, които да се използват от собствениците. Важно е като предикативно деяние да бъде дефинирано укриването на данъци. За данъчната основа трябва да има консолидация. Критерий тук трябва да бъде увеличаващият се принос на концерните за черната, черния списък Важно е нулевата ставка да бъде един от критериите. Трябва да има и държави членки в този списък и трябва да вземем предвид и облагането на източника, то да и то, то да се прилага само за страни от черния списък. Трябва да имаме тук ясно послание, защото някои колеги казваха да има е, такава мярка само за страни от черния списък. Сега за европейския лиценз и за ринг фенсинг, Тук трябва да помислим на базата на допълнителни консултации. Сега за финансирането на тероризма трябва тук да направим и препратка и към доклада от Европол. Благодаря, Фабио. От името на зелените, госпожа Хаутала. Искам и аз да благодаря на съдокладчиците за тяхната работа. Ще добавя нещо към това, което каза Моли. Говорим за проблема с съвета. Това е така. Той е отразен, този момент е отразен добре в доклада. е много попречи на работата на нашата комисия. Той ни отказа съответната информация. Сега за комисията. Имаше определен достъп до документи в специална стайчка, но без възможност да разкажем за това, което сме научили. И това трябва да се промени. Има два въпроса тук. Как да третираме документите, до които имахме достъп и на второ място как Европейският парламент да, доп, да, да, да получи достъп до, до документи от други инстру, институции, така че парламента да упражни своята контролна функция прозрачност и достъп до информация от страна на обществеността. Това също трябва да е дадено, а не само за парламента. Ние се застъпваме за амбициозно докладване страна по страна, така че гражданите да знаят за какво става дума но миналата седмица тази свобода бе много ограничена чрез гласуването в пленарната зала миналата седмица. Трябва да сме критични в такава ситуация. Може би до някъде може да наваксаме. Благодаря, Хайди. От МП Унио Мело и след това имаме някои спонтанни изказвания. Благодаря. Нека подчертая факта, че докладът почива на факти на факти, а не на идеи, които не могат да се докажат. Би било иначе много лесно да попаднем в капана на спекулациите. Ако обаче доклада трябва да изпълни очакванията ни, той наистина трябва да стъпи на доказателства. Трябва да се прави разлика между това, което е доказано и това, което не е. Ако доказ... докладът може да бъде използван в политическата ни битка, то направили сме, свършили сме добра работа. Имаме цел и тази цел зададе параметрите за нашата задача. Трябва да може да отразим в доклада тази цел – може човек да се изкуши да използва, изкуси да, си, да използва доклада за други цели. Така че важно е тук да кажем кой е сътрудничил и кой е отказал сътрудничество. Кой е отказал да даде информация. Това е хубаво да се каже в доклада. Ако се погледне пресата и това, което е направила комисията, има много хора, които са цитирани и хора, които са говорили с комисията и са отказали да ни дадат информация. Това е важно и за в бъдеще. Парламента трябва да може да каже кой е сътрудничал с нея и кой е отказал, сътрудни... и кой е отказал сътрудничество. Председателя, да, това може да се направи, да се опоменат страните и лицата. А не Гомеш. Искам и аз да поздравя докладчиците, секретарията. Те наистина се справиха много добре. Докладът се чете лесно. Влиянието може да, има, може да е непосредствено и именно резултатите от петата директива за борба срещу прането на пари. Надявам се през, при естонското председателство да приключим работата по тази пета директива. И ако се видят тези препоръки, те могат много да допренесат за това. И това е важно, защото ние трябва да увеличим усилията си в борбата срещу прането на пари. Когато се борим, ние се борим не само за равнопоставеност при данъчното облагане и прозрачност, но ние се борим включително и против тероризма, против организираната престъпност. Имаше разговори в Малта, но държавите членки не искаха да се споразумеят да включат и тръстовете, така че и те да попаднат в обхвата на прозрачността за крайните притежатели, крайните собственици. Главата за посредниците мисля, че тук въпросът за санкциите е важен. То, тук трябва нещата да се позаострят. Цялата система за борба срещу прането на пари – се основава на идеята, че има органи, институции, които трябва да подлежат на определени отговорности. Но има институции, които изобщо не искат да прилагат законодателството, да изключим тук посредниците и банките. Текста трябва да отрази цялата работа, която извършихме, включително и работата по време на мисията. Последващи действия. Мисля, че трябва да помислим за механизми за последващи действия. Ние говорихме с много хора, включително и с хора, които подават сигнали и оказваме натиск и върху държавите членки, и върху комисиите. Раман Шореки от социалистите и демократите. Благодаря. Имам няколко коментара. Най-напред философията, която стои за документа, трябва да сме амбициозни. Ние не правим законодателен доклад, ние просто правим пътна карта, която може да има много голямо влияние в бъдеще. Много хора чакат този документ, затова е хубаво докладът да е амбициозен, а не да ограничава тези амбиции. Това, което липсва според мен, е споменаване на един международен орган, който да продължи тази работа. Нещата не могат да спрят до тук трябва да поискаме създаване на международна комисия, международни експерти от Международния валутен фонд или друга международна организация, които да продължат тази работа. Не може да имаме е, комисия такса, комисия Панама и да няма последствия. Освен това, има нужда от повече компетенции повече правомощия в тази област. Нашата комисия нямаше възможност за правни, правни действия. Ние говорим за фискална координация, за промяна на договорите. Тук трябва да помислим. И още нещо важно за нас повече конкретни идеи за това какво е нелоялна конкуренция. Това е принцип, който крие вредно финансово поведение. Докладът трябва да уточни точно какво означава лоялна и нелоялна конкуренция. Аз съм доклад в АВКО с анкетните комисии и опитът от тази комисия е много важен. Всъщност, ние искаме парламентът да се справя в такива ситуации и да върши добра работа. Луи Мишел. Най-напред искам да поздравя на докладчиците, както и на секретарията. Това, което ме интересува не толкова доклада, а по-скоро препоръките. Това е по-важната част и показва свършената от нас работа. Сътрудничеството с комисията беше по-добро, отколкото това с съвета. Комисията беше по-отворена, по-готова да сътрудничи. Съгласен с колегата Мело, трябва да работим по мандата ни. Не трябва да се разпръсваме и да се занимаваме с ненужни неща. По въпроса за санкциите, сътрудничество, за информацията, за посредниците и прочие. Това, което може да се направи за препоръките, да видим дали може да стане без да се промяна договорите, да се потърси политическа отговорност, но на държавите. Ето защо е необходимо да има обаче промяна в договора. Не съм съгласен, че трябва да има минимална ставка. Когато има минимална ставка, трябва да се предвиди максимална ставка. И на последно място, аз не съм за това да бързаме със създаването на нови контролиращи институции. Трябва да видим кои са инструментите, които могат да се подобрят, да им се разширят компетенциите, да работим с това, което е на лице, а да не се втурваме, да създаваме нови институции. Това ще изисква и повече средства. Ние трябва да подсилим у нези институции, които съществяват контрол на този етап, като ги обезпечим ресурсно по-добре. Благодаря. Наистина по отношение на ставките трябва да се обсъди, но понякога това не отговаря на ре, реалността. А, но трябва да се има предвид и данъка добава, добавена стойност, а, как, каква, каква, какъв ще бъде прага за минималната ставка и на тази база да се определи и максималната, но мисля, че това трябва да се обсъди допълнително. Сега Томас Ман. Благодаря. Наистина, тук само похвали чуваме за съдокладчиците, но наистина това е много добра основа, на която можем да работим. Много ясно се посочва защо трябва да има такава анкетна комисия, а не извънредна комисия. Мисля, че има повече качество. И това става ясно от всички изказвания прави ми впечатление във вашите мисии какво се опитвате да установите. Да се предостави информация, да се предоставят резултати и какво може да, да, да бъде предоставено като доказателство. наистина тук има някои страни, които не попадат в центъра на интереса и това трябва да се промени. Мисля, че Ана Гомес не е права, като казва, че трябва да изчакаме резултатите от преговорите по директивата за борбата с пране на пари. Наистина трябва да се справим с тези данъчни, данъчни обежища и трябва да има списък. Списък, в който да се посочат, например, черен списък, където да се посочи кои страни не са си свършили домашната работа. И мисля, че с един черен списък ще постигнем повече резултати. Така че темата борба с изпирането на пари не само в трети страни, но и в рамките на Европейския съюз. И според мен комисията трябва да постигне нещо в тази насока. Наистина трябва да има споразумение, но колегата Рамон посочи също това. И аз съм съгласен, че чакахме прекалено дълго. Наистина това е добра основа, с която можем да работим наистина чудесна основа и очаквам, че ще има и допълнителни обосновани изменения и по този начин може да допринесе много дейността на нашата комисия. Благодаря на Томас Ман. Мишел Тойра има думата. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на двамата съдокладчици. докладчици Докладът е наистина е добър и почива на резултати от работата на такси 1 и такси, такси 2. И в този смисъл наистина мога само да благодаря за последващата дейност от установените факти. Освен това, анкетната комисия има други права от извънредната комисия. Такс 1 е и такс 2 е Мариус Кол от Люксембург в рамките на комисията в Европейския парламент успяхме да изслушаме и а, тук не, не успяхме да постигнем конкретни резултати по отношение на а, данъчните разпоредби в Люксембург в рамките на парламента. Тук а, в рамките на такс 1 и такс 2 изготвените документи а, не всичко е изпълнено, а, така че тук се поставя въпроса за компетенциите на една анкетна комисия. Тази анкетна комисия обаче, според мен, няма как да постигне добри резултати без постигнатото в рамките на такса 1 и такса 2. Специалната комисия беше сформирана като допълнителни анализи и разследване имаме и съответните ограничения по определени точки не можем да постигнем допълнително и се надявахме, че в рамката, рамките на анкетната комисия ще можем да постигнем повече. Надявахме се, че ще можем да постигнем повече трябваше много дълго време а, преди да можем да обсъдим този въпрос с председателя на комисията за агресивните модели за избягване и укриване на данъци. Това трябваше да бъде а, доизяснено в пленарна зала с представителите на Малтийското председателство. Присъствах на това изказване, когато се посочват членовете на правителството в Малта в а, документите от Панама. Това трябва да бъде отчетено, но непълната информация присъства в рамките на мисията за установяване на фактите в Малта. И това е в рамките на дейността на анализите на звената за финансово разследване. И тук искам да подчертая, че са докладчиците и казаното от колегите наистина са прави. Дейността на анкетната комисия трябва да присъства в дневния ред на общо европейско европейско ниво. Трябва да има преглед на основните договори, трябва да имаме подкрепа на националните парламенти и така ще се отбележат основните слабости на национално ниво и а, имаме са, не само пропуски в законодателството, но и пропуски в а, изпълнението 14 държави членки в Европейския съюз. Ето защо смятам, че наистина трябва да имаме общо европейско звено за финансово разследване. Благодаря. Наистина тук не въпросът е да се сравнява кой е свършил по-добра работа, а по-скоро наистина да видим къде са, какви са резултатите от а, установените пропуски, а, колегите от Люксембург, които бяха пока, поканени, Марио Скол, съветът излезе с препоръка, че трябва да се изчака. Така че тук препоръката беше за една смесица от различни мерки, които могат да бъдат приложени. Така че а, оценката за, със съпоставка между постигнатото от различните комисии не е необходимо. Лопес Агия следва в списъка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Аз имам коментар, който бих искал да изложа на вашето внимание и той се доближава до вече казаното от колегите. На първо място благодаря на съдокладчиците за проекто препоръките. Това е много важна връзка в дейността на анкетната комисия. Наистина тук имаме една добра основа, в която отчитаме всички ограничения и граници на дейността на една анкетна комисия в рамките на Европейския парламент. Трудно се правят разликите с една проучвателна група и анкетна комисия, но чухме какви са пропуските и слабостите, които са установени в хода на дейността на анкетната комисия. Тук трябва да извлечем полуките, така че да изготвим европейска стратегия стратегия за борба с данъчните убежища, данъчните измами и избягването на данъци. Така можем да гарантираме, че се опитваме да постигнем конкретни резултати. Защото ако не направим това, можем наистина да допуснем функционирането на данъчните убежища и подобни неправомерни режими. ако не споменем режимите, които съществуват в Европейския съюз, няма как да се справим и в стратегията не бихме искали мащабните случаи на данъчни измами, които да не се споменат случаи, които ясно се споменават от досиетата от Панама също така и юрисдикции, които не оказват съдействие. Някои са пряко свързани с режимите в държавите членки в Европейския съюз. Например, установената връзка между Обединеното кралство и Карибските острови или пък с Нидерландия. Но наистина трябва да подходим много внимателно, трябва да имаме конкретна цел и тя не трябва да бъде разводнявана и не трябва да се отклоняваме от нея. Европейската комисия трябва да предприеме необходимите действия в рамките на договорите, така че данъчните компетенции на Европейския съюз наистина да могат да осъществяват необходимия надзор за данъчните разпоредби в Европейския съюз. Благодаря. С това достигнахме до края на разискванията. Сега бих искал да дам думата отново на двамата са докладчици. Имате пет минути. Кой ще започне? Господин Кофот. Да, благодаря господин председател, благодаря и на колегите, докладчиците в Сянка и другите колеги за чудесните коментари, за добрите конкретни предложения и ние като са докладчици, разбира се, ще поработим върху тях и начина по който възприемате доклада. На първо място ще коментирам накратко по някои аспекти. На първо място естеството на комисията ПАНА. Мнозина от вас посочиха, че това е, да, анкетна комисия на документ, но нашите официални правомощия са много ограничени, както знаете. Опитваме се да отчетем това и в доклада и да излезем с препоръки, които а, са валидни и за други комисии, парламента и европейските институции. Но ние стъпваме на вече натрупания опит и историята за борба с финансирането на тероризъм, изпиране на пари, данъчни измами. И съвсем ясно виждаме, че посредниците в Европейския съюз са основен елемент в тази верига. Например, спомена се Обединеното кралство и използването на територията на Обединеното кралство. Това е така и се опитваме да стъпим на тези констатации. Естеството на нашата дейност е наистина да изградим основата за предприемане на действия. Както вече беше спомената от мнозина е, че целта е да посочим на гражданите на държавата, държавите членки и на Европейската комисия, че е необходимо да се предприемат действия по тези въпроси. Сега позволете ми да се спра на някои конкретни коментари. На първо място, наистина в нашата дейност установих, че посредници, адвокати, консултанти и така нататък, лица, които се саморегулират, наистина не спазват задълженията си за докладване и трябва да се справим с този проблем. И за това сме тук. Колегата Нидер Майер се спря на времевите хоризонти и графиците. Да, прав сте, но разглеждайки досиетата от Панама, виждаме, че има различни времеви отрязъци и различни документи. Но когато има някаква тайна, липса на отговорност, докладване, независимо дали това е по отношение на посредници или държави членки, виждаме, че тези практики продължават. И ако разгледате нашите препоръки, ще видите, че една от основните препоръки е свързана с прозрачността и искрено сътрудничество, което е също много важно. Трябва да отбележа, че по отношение на графика, на времевите отрязъци, това е много важно, но се борим и за прозрачност вътрешното и външното измерение. Съгласен съм, че в Европейския съюз има много вратички по отношение на данъчните измами и избягването на данъци а, трябва наистина да затворим всички тези вратички в законодателството. Това е основна задача за Европейската комисия и държавите членки. Очакваме комисията да излезе с законодателни предложения за затварянето на тези вратички. По отношение на а, третите страни, високорисковите страни, черните списъци, тези списъци трябва да бъдат достоверни и с заложените санкции за съответните страни и юрисдикциите, които не отговарят на стандартите, които сме приели. По отношение на действителната собственост, нещо, което беше споменато, много важна тема, която се очертава в досиетата от Панама. Там е отбелязан напредък. Обсъждаме петата директива за борба с изпирането на пари, но трябва общо, трябват общо европейски дейности в тази насока групата за етичния кодекс за корпоративното данъчно облагане. Да, трябва една всеобхватна оценка за дейността на тази група. Тази група функционира вече 19 години и се очаква тя да допринесе за преодоляването на тези неправомерни данъчни режими. Но знаете, че дейността е при таен режим и единодуш, анонимност. Така че наистина трябва да се отбележат повече действия и мисля, че заключенията ще допринесат за по-голяма прозрачност и реформи в дейността на тази група за етичния кодекс. Освен това, Имаше много коментари във връзка с настоящото законодателство и законодателните инициативи, които трябва да се подкрепят от нашия доклад. Съгласен съм по отношение на определянето на корпоративната данъчна основа и други инициативи. Има пряка връзка с нашите констатации и необходимостта от действия. Рамон и други колеги споменаха, че това не е законодателно предложение. Това е доклад с констатации. Е важно да демонстрираме амбиция като определим какви правни рамки ще бъдат удачни по отношение на борбата с изпирането на пари и укриването на данъци. Настоящата рамка не е достатъчна отговорните лица, които трябва да прилагат тази рамка, не постигат необходимото, така че трябва да внесем необходимите промени. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря на всички ви. Високо оценявам вашите коментари. Надлежно си отбелязах всичко и очаквам с нетърпение да работим по измененията и подобренията по доклада и мисля, че можем да изготвим един много добър съвместен продукт. Благодаря на колегата Епе. Сега Петър има думата. Аз няма кой знае какво да добавя към казаното до сега. Искам да благодаря отново на всички, да благодаря на колегите за направените коментари, особено положителните бележки, както и за по-критичните. Нашият подход беше да не подхождаме идеологически, Заключенията се основават на констатациите на комисията, основават се на съвместната ни работа. Заключенията, препоръките са отразени. Надявам се, и това се вижда от дискусията, че ще бъдат представени изменения, следвайки същия подход – и че ще подкрепят е, констатациите, направени от е, комисията. Нашият е, окончателен доклад е надежден, на него може да се гледа сериозно, той може да подобри бъдещата работа на други подобни анкетни комисии, които могат да се създадат в Европейския парламент. Искам да благодаря на секретарията за отличната им работа, въпреки че разполагаха с малко човешки ресурси. Така че ние поставихме солидна основа за анкети, провеждани от Европейският парламент за борба срещу неплащането на данъци, изпирането на пари, както и за укрепване на правомощията на Европейския парламент. Благодаря на всички изказали се, най-вече благодаря на двамата са докладчици. Вярвам, че това е наистина много добра основа за нашата допълнителна работа. Срокът за изменения е 5 септември, 12 часа на обяд. Това е вторник. Тогава е седмица на комисиите и тогава ще се обсъдят различните изменения, които са внесени. А, така че имате време по време на лятната вакансия. Благодаря на двамата с докладчици, благодаря на секретарията за подготовката. Нека още веднъж подчертая, че утре в 14 часа ще се срещнем с 4 министри, така че ще се радвам на сериозно присъствие. И имаме и заседание на комисията, гласуване. Министрите на Германия, Ирландия, Италия и Холандия ще бъдат с нас и мисля, че това е добра основа за допълнителен напредък на общоевропейско ниво. След това следва една пауза и след една внасянето на измененията ще се проведе следващото ни заседание на 26 септември, ден вторник, от 9 до 12.30 часа с две основните точки. Футболната лига 2 часа и час и половина, данъчни юрисдикции с Caterpillar и BSF. Благодаря ви. Ще се видим утре, но а, на тези, които няма да присъстват утре, желая приятна лятна вакансия. А, с това закривам заседанието и благодаря на преводачите.